Welcome to everybody. We can start for your... Започваме. Добре дошли. Много натоварена тази сутрин. Ще гласуваме по 4 доклада. Трябва да започнем веднага, макар че има колеги, които отсъстват поради това, че е имало тревога с бомбена заплаха и има объркване на движението. Започваме с становището на Сабине Ферхайен, трансгранична преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар. Всички ли си носите картите? Започваме. Компромис 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 98. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 99. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 3 на следващата страница. За. Против. Въздържали се. Приема се. 113 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 112. За. Против. Въздържали се. Приема се. 115. За. Против. Въздържали се. Приема се. 117 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 Член 5, компромис 4. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 на следващата страница. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 на следващата страница. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 7. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 136. За, против, въздържали се, отхвърля се. Отиваме на не, извинявайте, 137. За, против, въздържали се, отхвърля се. 138. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 8. За, против, въздържали се, приема се. 100, 152. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 155. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 10. Не. Извинявайте. 17 на докладчика. За против, въздържали се, приема се. Компромис 10. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 22. За, против, въздържали се, отхвърля се. 23-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. Второ.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 въздържали се, отхвърля се. 28. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 11. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 34. За, против, въздържали се, отхвърля се. 35. За, против, въздържали се, отхвърля се. 36. За, против, въздържали се, отхвърля се. Извинявайте, приема се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. 13 компромис на следващата страница за, против, въздържали се, приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 15 за,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 Компромис 18 на докладчика. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 84. За, против, въздържали се, приема се. 85. За, против, въздържали се, приема се. 8-8. За, против, въздържали се, отхвърля се. 89 за, против, въздържали се, приема се. 91 за, против, въздържали се, приема се. 92 за, против, въздържали се, отхвърля се. 93 за, за, против, въздържали се, проверка. Моля, гласувайте електронно. Алло, Uh, I have the vote. It's not open. Uh, doesn't work. Okay. Close the vote. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. И гласуване по цялото становище. Започнете да гласувате. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 25 за, 3 против, 2 въздържали се. Поздравления на госпожа Ферхайен. Благодаря, както и на всички докладчици в сянка за работата. И така продължаваме с становището на Стефано Мауло. започваме с гласуването. So, uh, first, uh, amend... член, <clears throat> член първи, изменение 8. Докладчика. За, против, въздържали се, приема се. 38. Изменение 38. За, против, въздържали се, отпада. 9. За, против, въздържали се, приема се. 41. Извинявам се, 40. За, против, въздържали се, отхвърля се. 43. За, против, въздържали се, отхвърля се. Отиваме на 42. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 10 на докладчика. За против се приема се. 11. Изменение 11. За против въздържали се приема се. Изменение 50. За против въздържали се отхвърля се. 51. За против въздържали се приема се. 52. На докладчика за против въздържали се приема се.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 Разделно гласуване от ЕФДД. Е Първата част за, против, въздържали се, отхвърля се. За втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 за, против, въздържали се, отпада. 26 за, против, въздържали се, отпада. Едно на докладчика за, против, въздържали се, приема се. 2 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Изменение 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3 на докладчика за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, приема. Извиня. Отпа, отхвърля се. 34 за, против, въздържали се, приема се. Сега отиваме на изменение 5. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 35, който е за, против, възражали се. Да проверим електронно, моля, гласувайте. Край на гласуването. Шестнайсет за, 14 против, приема се. Сега шесто изменение на докладчика за, против, възражали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, приема се. Седмо, за, против, въздържали се, приема се. И сега окончателно а, гласуване по цялото проекто становище. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 за, 7 против и 3 въздържали се. Доклада се приема и е поздравления на докладчика Мало. Благодаря и на докладчите в сянка за положения труд. Сега последващото гласуване е бюджета за 2017, мандат за трилога, проектостановище от Богдан Андреев Здроевски. Да гласуваме. Компромис 1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 Приема се компромис 4 за, против, въздържали се. Приема се компромис 5 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 20 за, против, въздържали се. Приема се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, приема, а, от, отхвърля се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, приема се. 27 Е, социалисти и демократи искат разделно гласуване. За първата част, моля, гласувайте. За, против, въздържали се, приема се. Втората част, за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърти параграф, 30. Отново социалисти и демократи искат разделно гласуване. За първата част, за, против, въздържали се. Да проверим отново. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се с 18 срещу 12. Втората част, по втората част за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се. Приема се. 32 за, против, въздържали се. Приема се. E, 29-28. Сега гласувахме 31 за 31 и Сега на 33. За, против, въздържали се, отхвърля се. 34. За. Тук е, отново социалисти демократи искат разделно гласуване. Първа част, по първата част. За, против, въздържали се, приема се. По втората. За, против, въздържали се, отхвърля се. 35. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 на докладчика. За против въздържали се. Приема се. Сега отиваме на изменение 42. За против въздържали се. Приема се. 44. За против въздържали се. Отпада. 45. За против въздържали се. Трябва да проверим. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. И така. Окончателно гласуване за цялото становище. Становището като цяло. Моля, гласувайте. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 24 за, 3 против, 2, въздържали се. Поздравление на колегата ни Здруевски. но е, не, не, е свър... не сме свършили с е, господин Зверевски. Още един доклад има. Е, съобщение за борба срещу пропагандата срещу Европейския съюз от трети страни. Първи компромис за, против, въздържали се, приема се изменение 11. За, против, въздържали се,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 против, въздържали се, отхвърля се. 37, 37, за, против, въздържали се, приема се. 38. Разделно гласуване, поискане от АЛДЕ, първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част, за. А, добре, проверка но нещата ще са така както бяха. 38 първа част. the first part. Първата част. Край на гласуването. 21 срещу 9. Искате ли да проверим и втората част? Втора част. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се втората част. 39 за, против, въздържали се, приема се. 40 три части по искане на НП и АЛДЕ. Първа част. За. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Моля гласувайте. Е, е, е Край на гласуването. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Трета част. За. Против. Въздържали се. Може би е отхвърлена електронна проверка. Моля гласувайте. Е, Край на гласуването. Отхвърля се. Четвърти компромис за, против, въздържали се, приема се. Изменение 47. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 48. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 49. Разделно гласуване, поискано от ЕНП. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 50. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 51. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 52. 52. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 53. За. Против. Въздържали се. Проверка. Моля гласувайте. Край на гласуването.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 Гласуваме по цялото становище. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 25 за, 3 против и 2 въздържали се. Приема се доклада. Поздравления на колегата Здруевски. И така с това приключихме с гласуването. And uh, now, yeah, where is it? It is this one. And so, and now we have to begin. Започваме. За 5 минути ще ви помоля и ще започнем отново. noches. Gabriela, mi, mi, mi, mi,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

Bene. Welcome to our... Добре дошли. Казвам на представителя на Европейската комисия, заместник генералния директор на Генерална дирекция Конет и ръководителя на звеното за медийно съдържание. Отново в същата дирекция. Благодаря, че сте тук. Ще бъде много интересно да поговорим за първи път по тази тема. Ще продължа на италиански, ако ми позволите. Благодаря. Искам да кажа, че днес е първия обмен за становища за аудиовизуалните и медийни услуги. Това е една от най-важните директиви за нашата комисия. Ние сме компетентна комисия по въпроса Освен това сме на много важен етап по пътя и общата панорама на системата на медиите сближаването между онлайн услугите и телевизионните услуги. Знаем, че драстично се увеличи при новите поколения достъпа до съдържание on demand и на фиксирани устройства и на мобилни устройства. Традиционното радиоразпръскване в Европейския съюз все още е силно, е силно застъпено, показват го и данните. Имаме нови модели на бизнес, които се появяват онлайн, макар че не винаги се предлагат равни условия, а ни се иска да има такива. Има доста съдържание онлайн. Има и нови действащи лица, като платформите за споделяне, които са в конкуренция с една и съща публика. Смятаме, че първата причина за това преразглеждане на директивата, тази директива, между другото, е скорошна, е свързана с точно тази трансформация, която за нас трябва да даде по-хомогенни права и защита за всички действащи лица. Европейската комисия излезе със свое предложение на 25 май като част от а, цифровия единен пазар и стратегията за него наричаме европейска стратегия. Не искаме да не говорим за пазар, говорим за ползватели, за граждани. Не всичко е пазар, защото има и творци на съдържание и ползватели на съдържание. Така че това е едно предложение, което иска да направи така, че съществуващите норми да отговарят на новата реалност. За нас това е много деликатен момент, особено някои моменти са много деликатни. Първото онлайн задължение за опазване правата на потребителите, зачитане правата на малолетни и непълнолетни, както и наличието на реч на омразата онлайн. Темата също за платформите ни е много при сърце. Има стъпка напред, що се отнася до тази тема адхок Хубаво е да видим какви платформи участват в тази директива и какво остава извън електронната търговия. Трябва да се говори повече за тези платформи. Важно е също така да се защитят производителите на съдържание, разпределителите. Трябва да има и квота за европейски творби, за независими продуценти. Има различни норми, свързани с разпределението и на пазара, както и предоставянето на по-голяма гъвкавост по търгов... на търговските продукти. Имаме докладчици, са докладчици по тема, докладчици в сянка. Аз съм сигурна, че те ще вземат думата. Един друг деликатен въпрос е до, достъпа. Но колегите ще говорят за това. Преди да започнем дебата, искам да ви припомня следното. Последната седмица имаше много деликатни въпроси, които бяха повдигнати в печата, всъщност в едно издание, по една тема, която е много важна за нас и която трябва да се обсъди помежду ни. Вчера говорихме за това. Конфликта на интереси на докладчици. Искам да кажа на колегите, че вчера след обяд а, говорихме по тази тема. Трябваше да го направя. Застанието на координаторите го обсъдихме. Едно аналитично изказване бе представено от колегата Камереверт. Много точно се изказа колегата Ферхайен също. И една голяма част от колегите, от групите смятат, че всичко може да се обсъжда. Различни политически позиции, но правното основание не е проверена, не е ефективна, не е валидна и мисля, че изяснихме този профил. в който според нас няма конфликт на интереси. Исках да го кажа, защото трябва да се каже и трябва да гарантираме честността и достоинството на всички колеги, които се занимават с тази важна материя. Обедени сме, че най-добрият начин да се отговори на всички възможни, а има всички възможни във всички парламенти, но и в Европейския парламент на всякакъв вид натиск, който може да е и правилен или неправилен, е максимална прозрачност. Съгласен с нас съм с метода, който бе избран от съдокладчиците, както от докладчиците в сянка, да има един общ процес с всички заинтересовани страни, докладчици в сянка, срещите с всички. Три заседания са предвидени за различни видове заинтересовани страни. Докладчите сянка ще са там. 26-ти комисията по култура ще покани експерти и целият процес ще бъде проведен в колегиален дух и прозрачност. Не бива да се използва парламента като политическа маша, но трябва да се гарантира прозрачност на този вид външни изказвания. И така можем да започнем срещата. Първо давам думата на двете колеги, които са съдокладчици. Колегата Ферхайен и след това колемата Камер Еверт по 5 минути встъпителни думи и след това ще дам думата на Европейската комисия и на всички докладчици в Сянка и други, които искат думата. Заповядайте. Искате веднага комисията ли? Защото практиката е такава. Първо вие да се изкажете. Добре, давам думата на примерите ви, които вие ще представите. Мисля, че госпожа Бюри ще е първата. Благодаря много. Благодаря и на председателството, че ни дава възможност на комисията да говори пред вас. За мен е удоволствие да бъда тук, е, да присъствам на заседание на тази комисия и да продължим разговора, който започнахме преди няколко месеца в е, подготовка за предложението на текст за директива за аудиовизуалните услуги. Е, както подчертахте в уводните си думи, госпожо председател, е, тази цифрова стратегия, за която говорим, за цифровия общ пазар, е, е, нещата тук не се свежат само до тех, техника и технология. Тук става дума за живота на гражданите и за начина по който те използват съдържанието и медиите, което се променя много бързо днес Тези, в известен смисъл това са прогресивни изменения, но виждаме известно ускорение. Е, от чистото е, традиционно радиоразпръскване към света онлайн. Както председателя Ансип каза пред парламента неодавна, тук не става дума за революция, за еволюция. Това, което искаме да направим е да променим съществуващата рамка за да може да отговаря по-добре на реалностите, на начина по който гражданите е, потребяват, ползват съдържание, аудиовизуално съдържание. И би трябвало наистина да огледаме добре и да запазим това, което е хубаво, добро и да видим къде има нужда от реформи. В това отношение комисията предприе някои доста смели стъпки, в смисъл ние се осмелихме да се оттърсим от някои стари разпоредби, които вече са устарели наистина, Същевременно предлагаме доста значими изменения в директивата, така че да отчетем новите фактори и е, тези, които предлагат съдържание на е, гражданите и потребителите. Първо ще се спра на основните моменти, след това ще е, засегна три нови момента в директивата. Първо, ние запазваме принципа страна по происход. Той е доказал своята стойност във времето и дава възможност е, да се предава съдържание към други държави членки. Наистина оказа се успешен ход. Е, виждаме сега значима наличност на съдържание е, за граждани от една в друга държава членка, което е добро и за културата най-общо, за съдържанието и за гражданите. Е, бихме искали функционирането на принципа обаче държава по происход да бъде упростен, защото на практика понякога се оказва трудно да се установи къде е, е установен доставчика на е, услуга, в коя държава членка на ЕС. Така че бихме искали за регулаторните органи да улесним живота на регулаторните органи, да могат да се открият това по-лесно. Бихме искали да отчетем и националната специфика. В някои случаи може да, са, да не са много тези специфични черти, но са актуални и трябва да се отчитат и е, сега принципа страх по происход, е, е, което, е, когато обсъждахме въпроса, мнозинството каза, е, че това е добър принцип, е, който функционира добре, затова предложихме да го доизчистим, опростим и е, да изясним кога държава членка може да е, излезе, да се, да се е, освободи да, да, от е, е, заложението да спазва този принцип така че а, е, значи в основата остава принципа държава по происход. Колкото до новите моменти, вие споменахте това, госпожо председател, ние се стараем а, е, да работим много балансирано, а, като отчитаме случващото се на пазара. Първо предлагаме да се е, даде повече свобода на действие на е, телевизионните компании по отношение на време, слотове, възможност за прехвърляне от една медия към друга. Също така знаем, че съдържанието по интернет често не съдържа реклами за те предпочитат непрекъсвани предавания от реклами. Но все още натиска за приходи от реклами е, се увеличава, е, така че според нас трябва да е, модифицираме това ограничение на 20% на час, 12 минути на час и да въведем едно по-общо правило, което ще е 20% за целия ден, от 7 до 11, от 7 до 23 до 23. По този начин предавателите ще могат е, да е, решат е, кога да предават рекламите, как да организират програмата си разбира се, това ще се отрази положително върху културното разнообразие. Ще има повече приходи, които да се изразходват за, за съдържание. Вторът, втория нов момент е засилване е, така, на правилата за е, услуги on demand. Е, е, при поискване. Това е така едно явление, което се разраства напоследък. Бихме искали да се засили и защитата на непълнолетните в е, Предлагаме да се е, въведе е, минимален дял за е, каталози и съответно съдържание. Предлагаме държавите членки да могат да правят финансов принос към услугите on demand, включително тези установени в държава членка. Повтарям, е, това не е револ... нищо революционно, това е еволюционен подход. Някои държави членки вече са над тези 2%, но смятаме, че е в е, интерес е, на всички да имаме едни така достатъчни и постоянни вноски и принос. Последният нов момент, на който ще се спра, който може би най-важният, е, се отнася до е, видеоплатформите те сега попадат е, в силата на, под силата на директивата за аудиовизуалните услуги. Вие споменахте взаимовръзката с директивата за електронната търговия. Ние бихме искали тук да допълним въпросната директива, не да отхвърляме е, тези нормите по тази директива. Те са важни за новаторството, но да изясним е, съответните задължения по е, тези платформи, като въведем съответни мерки, дали чрез съвместно регламентиране или по друг начин за защита на малолетни, непълнолетни и всички е, е, зрители, е, да, тяхната защита срещу е, насъскване срещу омраза и е, други негативни явления по медиите. От гледна точка на комисията, това е едно балансирано предложение. През януари ние, е, вие ни помолихте да побързаме, ние откликнахме. Е, и е, вие основателно ни е, напомнихте, че въпросът не търпи отлагане е, и сега наистина е, имаме съответния мандат. Колкото по-рано е, приключим с рамката, толкова по-добре е, трябва да се води съответната дискусия по темите но много подготвителна работа ни чака и с вас, и с заинтересованите страни, е, и тя е в ход, така че ще е, очакваме гладко е, приемане, гладка процедура по приемане на тази директива. Както казах, тя е важна за гражданите на европейско равнище. Трябва да покажем, че можем да реагираме на техните нужди и то бързо и по балансиран начин. Комисията очаква да продължим ползотворното сътрудничество с вашата комисия и да е, се придвижим към едно по-бързо приемане на проекто текста, на предложението. Благодаря наистина доста разговори имахме с комисията, с комисаря, с генералната ви дирекция като цяло. Ясно е, че ще направим всичко възможно, за да може да се задели необходимото време в парламента, за да навлезем в дълбочина. Много ви благодаря за ясното изявление. Давам сега думата на следващата ни ораторка. Искахме с нея да говорим за рефит, както и оценката на въздействието. За нас това е много важно. Направихте едно изследване преди да излезете с новото предложение. Благодаря. Ще се опитам да кажа как изглеждаше оценката на въздействието. Какви бяха целите? За Рефит целта беше да се вземе директивата и да се провери дали тя отговаря на целите, които си е поставила в началото. Първо, дали самите цели все още са важни за нас и дали наистина се работи по тях. Както каза Клер, искахме да видим дали е нужно в някои сектори да се от е, дерегулация или пък има нужда в други сектори от повече законодателство. Установихме, че и двете са валидни. Що се отнася до страната по происход? Какви бяха резултатите от е, Рефит, е, за да се стигне до предложението, което обясни колегата? Решихме, че държавата по происход е нещо положително. Има увеличаване в трансграничен план. 38% на каналите в Европа са трансгранични канали. За видео при поискване 30% от това, което е на пазара, идва от а, други страни. Така че това е голям успех. Що се отнася до Рефит, там видяхме, че функционирането на този принцип понякога е било по-осложнено, тъй като самите правила са сложни и най-вече, що се отнася до механизмите за дерогация. Те не са същите при поискване и, и онлайн. Така че предложихме да се променят правилата. Какво ще е въздействието на новите правила? Направихме оценка на въздействието. Въздействието е, че ще има повече правна сигурност за доставчиците. Правилата са по-ясни, повече равни условия, тъй като а, и линейно, и он demand условията ще са едни и същи. Както каза Клер, вземаме предвид а, конкретната специфика в държавите членки. Това води до спестявания и за регулаторите, и за дружествата. Що се отнася до рекламата, какви са резултатите от е, оценката на Рефит? Клер вече го обясни. Промениха се навиците за гледане, има повече възможности за преминаване от една медия или от един канал в друг. Има все повече възможности за реклама, като понякога тя е вградена в самите продукти но част от възможностите за рекламиране не се използват в Европа, тъй като не е просто тяхното използване. Затова искахме да ги променим. Какво ще бъде въздействието за самите радио и телевизионни разпръскватели? Според нас там има малко свръхрегулация, ако ги сравняваме с тези при поискване. Ще има по-голяма конкуренция, повече инвестиции в съдържание. А, как ще се отрази това на потребителя? може би ще има малко повече реклама в пиковите часове, но резултатите на изследването показват, че гъвкавостта е толкова голяма, че бродкастерите сами ще се ограничават, е, що се отнася до рекламата, тъй като ако тя е прекалено много, е, ще губят зрители. Ако в определена държава членка се реши, че пазара не се е развил, те могат да приемат или в тази държава могат да се приемат по-стрикни правила. Сега за защита на непълнолетните Рефит установи, че регулираме телевизионните канали, а всъщност децата не гледат телевизия, гледат онлайн или при поискване, on demand. И правилата не отговарят на реалността. Голямата част от държавите членки бяха наложили по-стрикни правила за гледане на съдържание при поискване. За това, както каза Клер, предложихме същите правила какво е, още бъде въздействието. По-добра защита на децата, по-голяма хармонизация, защото сега повечето държави членки налагат по-стрикни правила или ще наложат по-стрикни правила. Ще означава ли това по-големи разходи за тази индустрия? По принцип да, но вече има правила, така че не се започва от нищо и повечето държави членки вече имат такива правила. Сега за насърчаване на европейски творби какво ни показа Рефит? Резултатите са, че има голямо раздробяване. Съществуващите правила за насърчаване на европейско съдържание on demand не водят до хармонизация. Те са неясни правилата и държавите членки са приели различни подходи което пък е създало изкривяване на равния старт, не само вътре в държавите членки, не само между държавите членки, но и в държавите членки между отделните дружества. Нещо трябваше да се направи. Това оказва въздействие върху нивото на инвестиции. Ако сравним инвестициите в европейски творби от страна на бродкастери, и другите, които правят видео on demand, нещата са различни. Те варират от 20% на близо до 0%. Затова решихме да провери, извинете, да сменим правилата. Какво ще бъде въздействието на новите правила? Оценката на въздействието показва, че това ще е добре за културата, ще има повече достъп до европейски творби ще е по-добре за равните условия, защото е, по различен начин участват на пазара. Сега бродкастерите и предоставящите видео он demand. Ще означава ли това разходи за индустрията, за предоставащите видео он demand? Ще има разходи, да, но не толкова високи разходи. Анализът ни показва, че системата за видео при поискване се основава на споделяне на происходите. Тоест не се закупува нещо, което след това да се препродава, просто поделяне на разходите. Смятаме, че трябва да се вземе предвид и размера на дружеството. Предлагаме задължително изключение за малките дружества, за да може да се вземат предвид тези разходи. Това е, що се отнася до насърчаване на европейското съдържание. Сега за платформите. Какви са резултатите от Рефит? Резултатите ясно показват, че целта за защита на гражданите и на децата от слово на омразата все още е валидна, но тя не е постигната, тъй като в онлайн света няма правила. Докато ако погледнем навиците, особено на малките да гледат телевизия. Те гледат по-малко телевизия от възрастните и гледат примерно повече онлайн. По телевизията, гледайки телевизията, са много защитени, а онлайн не са. Част от проучванията показват, че децата и юношите смятат, че видео онлайн е равно на насилие. Словото на омразата се увеличи много последно и предлагаме правилата да се отнасят и до тези две безпокойства. Какво ще е въздействието? Ще има по-голяма защита на малките юношите, по-голяма защита на гражданите от слова на омразата. Ще бъде добре и за вътрешния пазар, тъй като се движим добре във времето и всъщност пречим на фрагментацията. Държавите членки могат да тръгнат в различни посоки. Платформите включват голямата част от Съюза, така че това ще окаже добро въздействие върху вътрешния пазар и върху равните условия, равния старт, тъй като тези платформи до момента не бяха регулирани, а други дружества бяха. Така че ще има ли разходи? Да, ще има разходи за платформите. В същото време знаем, че много се прави, има много саморегулиране и не се започва от нищо. Резултатите от Рефит показват, че е нужна промяна и резултатите от оценка на въздействието показват, е, че това, което се предлага е балансирано като предложение. Това е. Grazie per questa е, благодаря за анализа, синтетичен, но много ясен. Искам само да добавя, че има още един въпрос, който променихте. Той е свързан с регулаторите. По-голяма независимост и по-голяма роля на групата на европейските регулатори ерга и по-голяма ефективност по отношение на правилата Трябва да има по-голяма резултатност при защитата. И така, мисля, че може да започнем дебата. Давам думата на двата са авторки. Давам думата на колегата Ферхайен. Заповядайте. Първо да благодаря на комисията за това, че отделиха време да ни представят е, проекта си и е, по този начин да е, така хвърлят светлина върху тази дискусия в комисията. Приветствам подхода на комисията, а именно еволюционен, а не революционен подход е, защото ние живеем във времена, когато от една страна все по-нови технологии се появяват, но си остават и класическите методи на разпространение и знаем каква е статистиката с 4 часа средно е, гледане на телевизия на ден. Е, все още не можем да говорим за отмиране на старите форми, но в следващите години трябва да имаме равнопоставеност за двата вида, за е, онлайн, за, да, за при поискване и класическите линеарни форми. Затова подкрепям подхода на комисията в това отношение. След това, мисля, че важно е, е много важно е по отношение на, регламент, на, на рекламата да има повече гъвкавост, е, да, съотношението между линеарни и нелинеарни е, услуги и ясно да се разграничат двата вида услуги. Е, в а, е, тази технологична среда а, е, вече това ясно разграничение на двете не е възможно. А, е, когато а, гледам а, телевизия, не бих могла да спра а, програмата. Ако имам твърда, а, а, твърд диск, а, бих могла да го а, направя. А, така че във всички случаи всякаква линиарна програма а, в даден момент а, ще трябва да се превърне в, не, в нелинейна, нелинейна вярна и е, тази възможност е, е, в един момент се явява не посилна, така че трябва да се търси повече гъвкаво в това отношение. Колкото за услугите при поискване, важно е, че тук се поставя ударение върху защита на младите групи зрители които все повече използват този вид услуги. Дискусията, в която навлизаме, по някои разписания, по някои разпоредби, това именно е, предаване на европейски е, данни и информация, е, намирам, че е добре е, това да става на тези платформи, е, чиято роля се засилва. Е, мнозина вече са е, го направили самостоятелно е, по големи платформи. Това обаче води и до е, корупция в известен смисъл. Е, трябва да е е ясно, че ние искаме да покажем на публиката европейско е, съдържание, европейска продукция, е, като същевременно поддържаме е, културното разнообразие в Европа. Важно е не всяка серия която се приема. Не е задължително, да кажем, сериал, който се приема добре в Италия, да се приема също толкова добре и в Германия или Швация, но пък това е, е белег на културното разнообразие на Европа. Не би трябвало да се опитваме да е, изравняваме е, всичко и да поставяме под един знаменател. Колкото до услугите при поискване, Важно е да е, участва тук и елемента е, създаване на съдържание е, чрез фондове или чрез собствена е, продукция, които да се Смятам, че по тези въпроси може да се е, разиска допълнително до каква сума, е, до каква степен е, се признава европейската продукция на, навън и не и как би трябвало тя да излежа, за да се приема по-добре. Това вече е нещо по-конкретно. Е, общо взето това се остава на е, осмотрението на държавите е, членки. Те имат доста свобода в това отношение да решават да вземат решение по вида съдържание и формата. Колкото до видеошеринг платформите, платформите е, тук е хубаво е, че отново грижата за младеща е в е, напреден план в е, съзнанието ни като платформи като YouTube и други, би трябвало наистина по тях да се гарантира известна защита на непълнолетните, защото въздействието на аудиовизуалното съдържание върху младите е не по-малко, отколкото е, при е, съдържанието при поискване. Е, така че съвсем основателно е да се обърне по-особено внимание на младите в това отношение, колкото до е, словото на омразата. Мисля, че адекватни са мерките, които предприема е, комисията. И още нещо. Е, темата достъпност, достъп. В нашата комисия много сме говорили по въпроса акта за е, достъп. Ако се е, създаде такова конкретно регламентиране, специфично за отрасъла, Мисля, че това е добре дошло, стига да, да доведе до повече достъп до съдържание. Разбира се, е, има технически моменти, свързани с препратката към този е, акт за достъп, но наистина трябва да е, излезем с конкретна дефиниция, защото ако разпишем общо е, бланкетно задължение за всички аудиовизуални е, медии и средства, опасяваме се в тази комисия, че при малките предприятия в тези така наречени нишови продукти ще се е, е, сведе броя на продуктите, ще, се, ще бъде ограничен броя на продуктите. Така че аз съм за по-стриктно и по-ясно разписано задължение за аудиовизуалните, предлагащите аудиовизуални услуги да гарантират такъв достъп, така че всеки в нашето общество да може да участва достатъчно и адекватно но тук в тази комисия ние ще работим по някои конкретни текстове в този дух, а именно по отношение на, на достъпа. Благодаря. Благодаря. Благодаря и на комисията за това, че се опита и днес да ни представи е, предложението си, отчитайки е, оценката на въздействието. Е, положителните аспекти в предложението са ясни, но има и няколко момента, по които ми се иска да, да отидем е, малко по-напред в текста. Е, запазване принципа за държава по происход е, е добро решение. Този принцип доказа своята стойност, има голям вътрешен, доведе до разширяване на пазара на аудиовизуални услуги, така че решението да се придържаме към този принцип и бъдеще е добро. Разбира се, е, самите е, трябва да се е, разпишат по-ясно правилата, които трябва да следват отделните държави членки, но по принцип този е хубаво, че остава това, тази норма. При последната преразглеждане на директивата за аудиовизуалните медийни услуги беше преди близо 7 години. Този сектор се развива много бързо. Затова трябва да сега да създадем норми, които да са насочени към бъдещето. Да, макар, че не можем да прогнозираме как ще излезе света след 10 години, но все пак да, да разписваме текстове, които са по-дългосрочни години, които са отворени за бъдещето, за да не се налага на всеки 5 или 6 години да пренаписваме текстовете и да си казваме, ето, изоставаме, трябва да е, се е, ревизира отново тази директива. Е, това се отнася и до разграничаването между линиарни и нелиниарни услуги. Наистина би трябвало да засилим текстове в това отношение. Забине Фархайн спомена това е, на хората им е все едно е, всъщност и те не знаят, въобще не си дават сметка дали гледат, е, дали консумират съдържание линеарно или не е линеарно особено с мобилните средства за прием, е, хората не могат да разграничат дали е, потребяват е, класически услуги или услуги on demand. Всичко това се смесва, така че трябва да помислим допълнително как, дали това разграничение има смисъл културно-политически, пък и от всякакъв друга гледна точка. Мисля, че и е, този елемент на гъвкавост по отношение на рекламите е добър. Също така, класическите е, телевизионни е, предаватели и е, ще, е, ще си помислят добре в каква степен да използват, е, да се ползват от този, тази новка, нова е, възможност за гъвкавост, е, защото е, е, тези рекламодателите много добре следят е, в какъв е, слот се предават техните реклами. В крайна сметка те плащат за това и не биха искали да бъдат е, не биха допуснали да, бъдат, е, да бъде съкратено времето за предаване на техните реклами. Е, в това отношение социал-демократите оставят нещата малко повече на пазарните сили мисля, че подхода, който комисията предлага е разумен в случая. Трябва да помислим допълнително дали е, а именно при релгамите да правим ясна разлика между е, това, което е допустимо в линеарните и в нелинеарните е, съдържание по отношение на реклами за деца, които обаче не се предлагат непременно на детски платформи. В това отношение трябва да помислим допълнително дали е, класически правила е, е, привнасяме към линеарната област и обратното. При саморегулирането знаем също, че държавата не би могла да контролира в крайна сметка Напълноценно всичко и би трябвало да въведем една система на различно, разнообразен контрол върху съдържанието, което се е, предава. В бъдеще въпроса за отговорността на журналистите е много важен да, за да не трябва да вземаме решение за линеарно или нелинеарно съдържание а, и да отговаряме на този въпрос, а да питаме, а да отговорим на въпроса къде се е, крие отговорността на журналистите, е, къде е, какви други методи на е, регулиране трябва да се въвеждат, е, като например е, съдържание генерирано за, от потребителя произведено от потребителя. Тук е, в това отношение съдърж... Е, проект от текста прави една стъпка напред. Смятам, че е важно е, за отговорността в момента отговорност по директивата за, за електронната търговия трябва да може да се прибягва до него и тук да се търси отговорност от журналистите, не трябва да се превръщат обаче да се въвежда интернет полиция, колкото до защита на, на младеща срещу слово на омразата по този въпрос трябва да продължим да работим. Мисля, че е, тук принципа на сърегулиране и саморегулиране е един е, доказал е, своята действие принцип. Би трябвало по този начин да затегнем задълженията към журналисти и редактори. По принцип колкото повече се отдалечаваме от е, директивата за електронната търговия, толкова повече ослабва и отговорността. Добре е, че със своето предложение е, комисията отчита и последното решение на Европейския съд за страници е, онлайн от вестници и така нататък когато да, да, някакъв материал на журналист се яви онлайн, това е, е добре, но когато е, се има собствени категории видео на дадена платформа на Вестник, там вече трябва да се види коя от директивите ще покрие такова положение и тази стъпка, която предлага комисията е добра, оправдана и тя е една стъпка напред към равнопоставеност между класическите форми и класическото радиоразпръскване и новите форми. Аз не съм привърженик на квотите. Мисля, че е, но тук те биха могли да бъдат полезна е, но средство за е, насърчаване европейското съдържание. Отново нещата опират е, до линеарното и нелинеарно съдържание. При линеарното имаме 30, при видеоплатформите 20% се предлага. Можем да, да помислим допълнително дали да не изравним тези квоти, тези проценти. Положително е, че това ще даде възможност на държавите членки да да да използват за националните си кинофондове, филмови фондове и всъщност тези видеоплатформи се ползват от европейско съдържание. Мисля, че можем да се ангажираме, да споделяме, да участваме в такива аудиовизуални продукции. За мен е важно и това беше важен елемент от някогашната инициатива за Connected TV. За мен би било важно не само в преембюлите, в преембюла да се споменят, да се предвидят правомощи на държавите членки за допуск до известно съдържание, според мен това трябва да, да заковем и в правния, основния текст на, на директивата достъпа. Е, Сабина каза всичко по въпроса за достъпа. Аз е, имам, съм изработила конкретно предложение по достъпа. Надявам се, че е разумно сега е, да имаме конкретно, специфично за аудиовизуалните услуги разпоредба, а не отделно в акта за достъп тъй като е, тази е, директива ще, е, вероятно ще бъде приета по-бързо, отколкото акта за достъпност, който ще трябва да мине и през съвета. Предлага се добър прозрачен план в това отношение и аз се надявам, че бързичко ще придвижим работата по тази директива, без това да е за сметка на за дълбочината на, на работата. Колкото до прозрачността в работата ни, надявам се, че тя е очевидна и ще допринесе към качеството на работата нататък. Благодаря. Колегата Трюпел сега. Много моля докладчиците в сянка. Колегата Тон също. Кой друг е искал докладчиците в сянка? Не искате ли, Адиналфи? И Билде? Събирам желанщи. Започваме с колегата Трюпел. 4 минути на всеки. Заповядайте. Благодаря на комисията и на двете докладчици, Ева и Сабина. Най-общо ще кажа, че разширяване на приложното поле на аудиовизуалните най-общо е верния подход. Техническото развитие изисква това да нагодим правилата към новите е, последните тенденции и е, когато гледаме линеарно видео, е, платформите видео on demand и видео sharing е добре да бъдат обхванати от тези директива. Хубаво е, че се обръща внимание на защита на младите срещу пропагандиране на споснение на на омраза, послание на омраза. По въпроса за европейските турби, тук също по принцип смятам, че е добре платформата е, е, за видео при поискване да е, съдържа минимум 20% европейско съдържание. Разбира се, това не означава е, да е, е, негативният ефект, който се пред Рича в това отношение аз не приемам, а и мисля, че това, което не е привлекателно за зрителите, няма да бъде променено от квотата. Така че съдържанието, това ударение върху европейската продукция има моето одобрение. Съгласен с подхода, че държавите членки трябва да имат възможност да вземат решение и мисля, че това трябва да се е, отрази и в е, основния текст, не само в преембила. Принципа за държава по происход е един от ключовите принципи за функционирането на вътрешния пазар. По целия е, е комплекс от текстове за регулиране на рекламите е, трябва винаги да се прави е, много ясно разграничение между е, съда, е, реклама и предаване на съдържание да не се допуска представане на продукти в, при предаване на съдържание, да има ясно разграничение между съдържание и реклама. Аз обаче не съм съгласна, не съм съгласна да се прекъсва е, съдържанието за реклами на всеки 20 минути. Е, би трябвало да се въведе повече гъвкавост, е, да кажем. Е, този процент да не е възоснова на, на, на часова база, а на а, целодневна база. Това което трябва да е сигурно е, е целостта на сигнала. Това трябва да гарантираме. Свидетели сме на е, смесване на редакторско смесване на, и наслагване на, на съдържание, трябва е, да се е, каже ясно, че това е недопустимо или вече ако се случи, съответнията програма трябва да носи отговорност. Е, в момента текста директивата това не е достатъчно регламентирано. Е, добре да е, се даде е, съответно правомощие на независими, е, да има независим регулатор, правилата за пропаганда на пропагандиране на омраза и за защита на младеща трябва да бъдат контролирани стриктно. Е, достъп до хората с увреждания. Имахме дискусия по този въпрос. Съгласен съм с принципа, че директивата трябва да е, регулира и този въпрос. Всички имаме интерес програмите да са изготвени така, че е, хора с различни видове увреждания да имат по-добър достъп до тях. Знаем, че тук има конфликт на интересите, е, когато става дума за културното разнообразие. Въпреки това обаче смятам, че принципа трябва да е да се предоставя повече възможност на хората с, с е, увреждания. И ако това се регламентира в текста, е, съгласна съм с е, е, такъв подход ударението върху е, отговорността, е, да, е, по директивата за електронната търговия, съгласен съм с това, но е, трябва да е важно, трябва да е ясно, когато един представящ съдържание се опитва да засили привлекателността на, на това съдържание чрез съответната реклама, мисля, че по принцип това не е срещу привилегията за отговорност, а всъщност трябва да има съответната е, изясняване и спецификация, която доведе до по-справедливо е, отношение особено когато става дума за саморегулиране при, е, на доставащите интернет съдържание. Преминавам към докладчите в сянка. Колегата Томи има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на съдокладчиците. Ще кажа няколко думи от името на АЛДЕ. Преразглеждането на тази директива е необходимо, имайки предвид технологичното развитие. Радваме се, че комисията излиза с предложения. Има нови елементи, за да може директивата да а, отговаря на настоящото положение. Директивата упростява общите разпоредби, говори за принципа държава по происход. Често се спори по този въпрос. Разширява се приложеното поле на директивата и вече ще се прилага към платформи за споделяне на видео. Определението на тези платформи също е изяснено, има определени условия. Определението не е идеално, особено при прилагането му на практика. Трябва да се вгледаме къде са границите на това определение и дали трябва да бъдат третирани различно отделните платформи. Трябва и дефиницията на програма да се промени. Това е основен елемент на директивата. Директивата вече не смята телевизията за основен репер, поне така се вижда. Забранява се също словото на омразата. Трябва да отговаря на изискванията за борба срещу расизма и ксенофобията. Забраната на тази реч, разбира се, е нещо чудесно, но на практика трябва да се види как ще заработи, как това ще засегне директивата за търговска търговия по интернет, където се защитават сайтовете от е, различни дела, които могат да се заведат за съдържание качено от потребители. Как ще се отрази също на правата на потребителите това? Това са само част от проблемите, които възникват. Трябва да бъдат разгледани Не исках а, да говоря 5, 10, 15 минути. Това не е нито първата дискусия, нито друга. Имам 12 въпроса, но всеки път по-малко ще задавам. Няма всичко наведнъж. Колегата Адинолфи. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Госпожо председател, вие споменахте точно позицията на двете докладчици. Имаме поведенчески правилник, имаме дисциплина, имаме чест а, и те са част от моя мандат. Не казвам, че морално и юридически това е критикуемо. Може да има потенциален конфликт на интереси при двете ни са автори и това може да попречи на приемането на директивата. Затова смятам, че е нужно да има публичен дебат, а не както вчера при закрити врата. Нужна е прозрачност. И най-вече смятам, че парламентът трябва да разгледа случай и да разреши този конфликт на интереси веднъж за винаги. Иначе ще имаме демоклив меч над главите си. И гражданите може да ни обвинят, че не сме независими. Не искам да се повтарят някои сцени, които видяхме в Италия с Берлускони. Берлускони ни научи нещо. Потенциалните ситуации на конфликт на интереси трябва да бъдат веднага разрешавани. Това ни научи. Иначе ще се влачат години наред и това ще бъде в щета на институциите, ще увреди доверието на гражданите към работата ни. Затова Консултативния комитет и председателя Шулц трябва да разрешат проблема. Има много важни моменти вече по самата директива. Исках да цитирам Има много проблеми, има много сиви случаи, в които това разграничение е полезно. Според мен трябва да се замислим, необходимо ли е да се разграничат или не. На второ место принципа на държава по происход. Този принцип наистина е задължителен, за да може услуг, услугите а, да бъдат и европейски, но то трябва да бъде среден етап, междинен етап към единния пазар. Един единен цифров пазар без бариери и без географско блокиране – без сегрегация и изкуствено изкривяване. Ние ще се борим за това. Трети аспект квотите и насърчаването на европейски творби. Много е важно, изключително важно. Обаче не функционира. Замислете се за случаите в Италия с Арджиком, които дадаха дерогации на Медиасет и на Дисниленд. Европейците трябва да работят автономно опазването на децата, юношите и рекламата. В Италия колегата Роберто Фико спечели една битка и премахна рекламите от един публичен канал за деца, Айойо, и направи закон за махане на рекламите на, от всички канали за деца. Мисля, че това е правилният път, който трябва да се следва в Европа. За останалата част Трябва да се махнат рекламите от обществените телевизии. Не съм за това да се увеличава възможност за повече реклама в пикови часове. Търговските канали, ако искат да оценяват, оцеляват, разбира се, че имат нужда от рекламодатели. Но трябва да могат и да се иновират. На пето място, независимост на субектите, които трябва да надзоряват този пазар. Трябва да има ясни правила за субектите, които трябва да извършват надзор над пазара, те трябва да бъдат напълно независими, напълно независими от политическата власт. Пак казвам, пак мога да цитирам Берлускони тук. Трябва да се замислим за една система на финансиране на тези органи. Евентуално да се предвиди, че част от средствата, които идват при продажбата на честотите, да отиват при независимите органи, за да може да има автономно финансиране. Така ще се насърчи също едно добро, една добра продажба при търговете на тези чистоти. Директивата би трябвало да даде определение на а, аудио, телевизионни, мултимедийни, обществени услуги. Нужни са точни правила, що се отнася до конкуренцията. Пазарът е много специфичен тук на радио и телевизионни услуги. И трябва да има демокрация вградена в този пазар. Благодаря. Благодаря и аз. Смятам, че по тази точка трябва да дам думата на другите докладчици в сянка. Повдигнаха се въпроси. Смятам, че имаше достатъчно пояснения и в пресконференцията на двете колеги, както и в заседанието на координаторите. И много говорихме по темата за конфликт на интереси, така че нека да приключим. Ще приключим с докладците в сянка и накрая Евентуално колегата Ферхайен и Камера Еверт могат да се изкажат пак, ако искат да кажат нещо, защото прозрачността е, ни е легнала на сърцето и на нас, не само на колегата Адинолфи. Поиска колег... думата колегата Здруевски и след това колегата Моргано и след това Ферхайен и другите колеги. Jest mało czasu, więc w dużym skrócie. Po pierwsze chciałem zadać e, pytanie o ocenę skutków finansowych e, tej... Няма много време, ще бъда съвсем кратък. Само един въпрос е, по оценката на въздействието на тази директива. Съотношението между публичните и частните е, предлагащи е, е, съдържание. Ограниченията, които имахме до сега, като абонаменти, допълнителни средства от бюджета и така нататък, след е, е приемането на тази директива ще се променят ли тези е, правила? Третия момент. Не съм относно е, оптимистично настроен по отношение бъдещето на тази директива. Дали тя ще оцелее 7 години? Технологията се развива толкова бързо, е, което означава, че трябва да почнем от сега да работим върху следващата директива. Веднага, щом като приемем тази, да почнем да работим за следващата. Е, технологията, е, технологиите. Е, реагират на тези директиви и би трябвало да, да избягваме решения, които все още които предопределят които са времени. Би трябвало да е, отново въпроса за рекламите. Е, рекламоподателите обикновено е, настояват да бъдат показани рекламите и в най-гледано време. тези, които пращат съдържание в Европа, от друга страна очакват ответна реакция. Дам думата на колегата Моргано. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че тази сутрин до момента чухме много изказвания. Започнахме с Европейската комисия и с тези, които говориха преди мен. Мисля, че всички повдигнаха важните въпроси. А, сега аз лично се изказвам, защото смятам, че са положителни приоритетите, които ни посочи Европейската комисия. Мога да добавя и няколко неща. Що се отнася до мен самия, аз мятам, че е много важно да се види какви са общите финансови а, постъпления и разходи, защото много въпроси се повдигат тук. На второ място, едно опазване не само на малките предприятия, които е по-добре да бъдат по-ясно дефинирани. А, има много микропредприятия дори, не говорим само за малките. Има микропредприятия, които работят в този сектор, защото Иначе това ще бъде един от елементите, който ще попречи. А ние имаме специфични характеристики. Ако няма този вид опазване на микропредприятието, ще се ограничат възможностите на тези фирми да останат на пазара. Още един въпрос е свързан с отговорността на журналистите на платформите. Мисля, че също на това трябва да се държи, защото иначе ще има само намерения и от тези намерения нищо няма да излезе. Нужно е да има контрол, за да се прилага всичко на практика. Още една тема е опазването на младите юношите и след това достъп. Още един аргумент, който дава възможност за развитие на културните индустрии, които ни интересуват в европейски контекст. Благодаря. Колега Моргано, благодаря. Давам думата на колегата Малтезе. Благодаря, госпожо председател. Трябва да кажа, че има различни аспекти тук, които могат да засегнат. Технически въпроси има, но имам и някои съмнения, свързани с общата структура мисля, че няма достатъчно реалистичен анализ за това как се развива този пазар. Ясно е, че не е лесно да се направи такъв анализ, тъй като никой така или иначе не знае как ще изглеждат нещата след няколко години. Никой не би могъл дори да си представи, че ще има такава бърза революция, на каквато бяхме свидетели последните години. Не говорим за достъпността, колегата Ферхайн говори за достъпността, но и в други планове плана, информация, например. Резултатът а, е, при последните технологически революции всъщност беше, че стандартите за подаване на информация спаднаха, бяха занижени по драматичен начин. Мрежата е пълна с източници на информация, които нямат никаква квалификация да подават информация. Много често те разпространяват фалшива информация. Това е голям бизнес. има повече линкове към някакви измислици, към, отколкото към истински факти. И не може да се разбере кой за какво отговаря. Същия този, същата тази статия, която бе публикувана на един сайт и във Фейсбук, влизат е, в различни сфери на отговорност. Затова мисля, че подходът трябва да бъде малко по-решителен. Така или иначе, обаче има и други въпроси, които бих искал да засегна, например рекламата. Но тъй като повдигнах вече въпроса за обвинението в конфликт на интереси към двете колеги са авторки Ферхайен и Камер Хеберт, а, трябва да кажа, че обсъдихме въпроса, имаше пресконференция, имаше заседание на координаторите, където ги обсъдихме и аз трябва да кажа, че съм убеден, че няма истински конфликт на интереси. Има обаче проблем с политически възможности, който най-вероятно трябва да бъде разгледан преди да продължаваме нататък, защото иначе ще хвърли сянка върху работата, която трябва да се извърши от нашата комисия през цялото време. И тъй като работата ни е много важна, може би е нужно допълнително да го дообсъдим. Макар, че колегите не са част от бордове, трябва да се види. Тези хора все пак имат някакво участие в управлението на телевизионен канал, който е публичен. И това е обект на регламентация и трябва, трябва да се проучи. Тоест, от една страна се залагат общи норми, от друга страна, до известна степен, макар и няма истински конфликт на интереси, имаме, колегите участват в управлението на един канал. Така че, за да не се създава климат на недоверие и липса на прозрачност. Нужно е да поговорим още по този въпрос и в този смисъл съм съгласен с колегата Адинолфи, макар че наистина, честно казано, не смятам лично аз, че двете колеги имат истински конфликт на интереси. Благодаря. Аз сега ще дам думата на колегата Ферхайн и колегата Камер Хеберт, защото е хубаво пак да чуем и да бъдем прозрачни. Вчера, разбира се, ние казахме каква ни е среща. Обяснихме на нашата среща че може би не е точно така, каза го и Малтезе. Ще имаме дискусии, искаме той да бъде максимално активен този процес на дискусии, всички да участват в него, защото няма никакъв вид административен, оперативен, административно-оперативно участие на колегите в такива органи. Така или иначе, може и така да се тълкува и затова давам думата на колегата. Also vielleicht zu diesem Punkt. Още вчера обсъждахме този въпрос и на прес конференцията се опитахме да хвърлим светлина върху него. Сега отново той се поставя на това е, заседание, което всъщност ще предава по интернет. Т.е. има голяма публичност. Нямаме интерес да имаме конфликт е, в е, това, е, този е, е, това звено е едно представен, представителство на, на зрителите. Това не е никаква организация, просто една о, о, о, група от е, е, граждани, нямаме е, никакви членове, които са членове на правителства или на някакви административни постове или това са граждани, обикновени граждани, които представят интереси на гражданите. не получаваме никакво заплащане от е, е, ВДР, от е, държавната телевизия. Това е абсолютно независим. По този начин тази група е абсолютно независима и предаването нейните програми е, са абсолютно независими от е, официалната телевизия, е, не, не е, сме ангажирани с никого, е, нито с е, политически групи или с, с местното правителство казах, изключително гражданско представителство има тази група. като нашите задължения е, в това отношение са към, тези, към гражданите, както и е, задължението ни като депутати в този парламент. Е, Въпреки това, ако е, се натъкнем на някакви е, политически е, влияния, двама, а именно, че двама германци докладват по, този, по тази тема, трябва да напомня, че ние тук не сме германци или представители на други държави членки, ние представляваме гражданите на Европа. И се разбира от само себе си, че трябва да търсим баланс на интересите между отделните национални интереси и, и е, е, общоевропейските. Така че в никакъв случай не представляваме само германски интереси тук. И мисля, че е, всички така трябва да възприемат нашата задача ако а, е, ви смущава това, че двама германци, две германки са, са докладчиците, е, не виждам нищо а, лошо в това, че представители на една националност, двама представители са а, същ... докладчици нито пък, че е, трябва непременно да следим за принципа на разнообразие. Не виждам нищо лошо, е, ако защото ако а, тук не работим по принципа, че представител на дадена държава членка а, представлява нейните интереси, а, не работим по този а, е, е, принцип в парламента. Така че не смятам, че това представителство води до едностранчивост в е, вземане на решение и е, в формулиране на текстовете. Е, мисля, че максимална прозрачност имаме в работата с заинтересованите страни. Не водим никакви разговори на четири очи в някакви зад закрити врата. Правим публични изслушвания с заинтересованите страни в които участват и е, докладчици на съответните, е, от съответните държави членки, за да се е, излиза една и съща информация от тези заседания и да стига в един и същ вид до, до всички заинтересовани страни мисля, че тези, тези заседания на срещи на заинтересовани страни са предвидени за юни и юли, за да обсъдим първоначалния проект след това ще има допълнителен момент на мисли през септември. Ще се водят междувременно е, сериозни дискусии. Общо взето срока до 13 октомври за внасяне на изменения е доста кратък Вчера доклада на малтийския колега бе представен и вече днес е срока за предаване на, е, на внасяне на изменения. Мисля, че е, този срок, макар да изглежда кратък, е, между септември и октомври, три седмици са достатъчни, за да излезем с, с предложение. Така че твърда, че наистина работим прозрачно. И ако ви създава някакво притеснение политическа, така, от политическа гледна точка ви смущава, че две германки работят по доклада, искам да ви успокоя, че в никакъв случай това няма да доведе до, до едностранчив подход. Ние и в миналото сме се радвали на доверието на колегите и се надявам, че е, ще продължим да е, печелим доверието не само в комисията, но и в парламента общо. Сега Петър, Саби, е, благодаря. не вече каза доста от това, което исках аз да кажа относно упреците за евентуален конфликт на интереси абсолютно а, такова нещо няма, защото и като европейски депутат, и като представител на съвета на а, германското радио, а, аз а, в е, закона на нашата е, провинция е, Северен Рейн, Вестфалия е заложено, че трябва да отговаряме и да представляваме интересите на гражданите, на зрителите, а не на, на телевизията. И би трябвало да е, спазваме правилата и да, да контр... задачите ни е да контролираме е, публичния характер, т.е. Е, това, че западно-германското е, телевизия и радио всъщност е, отговаря на и изпълнява своите задачи по отношение на зрителите и слушателите. Но в никакъв случай ние не влияем върху конкретните програми на дадено предаване. Това е задача на, на журналистите, на съответните редакции и тяхното гаранциите за тяхната свобода. Колкото до е, компенсации, финансови компенсации и заплащане или финансиране, това е, се решава е, чрез бюджета по законен път. Бюджета трябва да е независим, прозрачен, и в това отношение е, западно-германското е, радио и телевизия нямат е, никакви претенции, никакъв правилата, от които се ръководи, са същите, каквито за всички публични радиоразпръскватели в Германия. Всъщност е, от 49 е, е, членове на тази, тази група, само 9 са в някаква политическа позиция, така че не би трябвало да, да доминираме. Логично е, че по този начин не може политическите съображения не могат да доминират в вземане на решение работата на, на тази група законите в Германия са такива, че, е, такива, че е, такова доминираща роля се изключва априори. Знае, че това е нещо много специфично за е, е, Германия. Е, факта, е, че две е, е, германки участват в е, е, изработването на, на е, този, това становище може би смущава някого, но мисля, че искам да ви гарантирам, че наистина в Германия закона гарантира да няма, да не сме проводник на политически влияния. Има решения на Конституционния съд в Германия в този смисъл и смятам, че Трябва да ви е, успокоя, тук е, всичко е, е гарантирано и в никакъв случай не сме проводник на правителствени, на влияние на правителството, не сме ангажирани по никакъв начин с местното правителство, нито с някаква политическа сила. Надявам се да съм изяснила всичко това. Процедурата, която сме избрали, ако поражда някакви съмнения факта, че две германки изготвят доклада, отново трябва да ви кажа, че в, цялата, в цели начин на действие, в сроковете, които работим, се опитвахме да работим конструктивно, заедно с докладчите в Сянка, да, е, да работим по е, възможно най-прозрачен е, прозрачен начин, да не водим тайнички разговори на четири очи с един или друг заинтересован, да прескочим или да, да, да проявим предпочитание към един или друг конкурент. Мисля, че в това отношение работим съвсем балансирано от 25 е, и предложението на комисията е факт и всеки вече може да помисли какви предложения за изменение може да внесе, да направи. Не трябва да чакаме, да чакате е, какво ние двете умници ще измислим допълнително. Просто всеки от вас може да продължи да работи е, върху този текст и то до 13 октомври, когато е срока за внасене на изменения още две изречения по съдържанието за е, е, целостта на сигнала. Да, това е въпрос, който съм взела много при сърце, защото всъщност това се съдържа в предложението на комисията, а именно е, целостта на предаването на сигнала да бъде гарантирано, а не всеки да се вмества в дадени частоти и в крайна сметка опитка да подкопава дадено е, съдържание е, и да се ползва от нещо, за което не е платил. Е, геоблокирането е тема, която е много обсъждана. Това е въпрос, който е тясно свързан с авторското право, но тази директива Предишните директиви нямаше нищо общо с авторското право и ако искаме да обсъждаме геоблокиране, трябва да го направим а, на друго място, а, а не а, във връзка с директивата за аудиовизуалните медийни услуги. Просто а, не е уместен този въпрос, място му не е тук, само а, излишно ще не товари директивата. Колегата Малтезе. Искам да бъда ясен. Може би не се изразих добре. Аз не смятам, че има конфликт е, на интереси и то економически такъв, както пишеше в статията на Политико. И се убедих от е, казаното от колегите. Те не са служители на германската публична телевизия. Това не означава, че няма проблем обаче. Не защото са германки, а защото са част от една организация, която е политически инструмент в тяхната страна. И с този доклад им се дава още един политически инструмент, който е много важен на европейско ниво. Тоест може да се каже, че има конфликт на политически интереси или политически конфликт на интереси. Аз не знам а, каква е структурата на немската телевизия, информирах се как функционира обаче и те са част от определени структури, които до известна степен можем да ги сравним с а, нашата комисия за контрол а, в, на телевизията в Италия, на, на ползвателите. Добре, ако аз бях част от някаква комисия, организация, свързана с италианската телевизия, то тогава щеше да бъде неподходящо да искам доклад, доклад, който регламентира публичната обществена телевизия. Сега смятам, че е неподходящо. Това и политически е неподходящо. За останалата част по никакъв начин не поставям под въпрос личната честност на колегите или економическата прозрачност около техните доходи, но това не значи, че няма проблем. Благодаря. Колегата Том. ma tänan, ma tõesti ei oska hinnata, kuivõrd emotsionaalselt kolleegid rääkisid, aga vähe. да, може би тук се намесват е, емоциите. Поне от превода наистина чух доста емоционално изказване. Сега, във връзка с този проблем, засягащ нашите две германски колеги, ние в Естония се опитваме да уредим подобни въпроси. Когато става въпрос за това да избираме хората, които да представляват за зрители и слушат, слушатели, се опитваме да постигнем някакво географско равновесие. Може би това не направихме тук. Трябва така или иначе да продължим работа по нашия доклад. някои казват, че е имало наистина нарушение, че има конфликт на интерес. Не, не мисля, че има такова нещо. Мисля, че трябва да се намери решение и сигурно има решение. Нека да направя едно предложение за бъдеще. Нека да се опитаме да спазваме това географско разпределение, географски баланс не е просто на ниво представляване на а, зрителите. И освен това, би било добре наистина да няма никакъв интерес от страна на колегите. То е ясно, че те не трябва да работят за телевизията. Но нещата трябва да се кажат ясно. Ако се работи така, мисля, че вече няма да има никакъв проблем с никакви статии и няма да говорим за тях. Съм част от малка група и малките групи може би не са много доволни от ситуацията. Искам да припомня не последното застание на координаторите, а предишното такова, когато обсъдихме въпроса. Беше ясно, че големите групи имат най-много точки и проявяват интерес от тази тематика. Имат хора, които са запознати с темата, експерти са и следователно тъй като бях председател на заседанието, за мен беше съвсем ясно. Независимо от това, че може би не се чувствахме много удобно в ситуацията, имаше едно мнозинство при гласуването да се даде доклада на двете големи групи, тъй като те имат най-много точки. Това не е непрозрачна процедура. Това е системата ДОНТ, която приложихме. След това, що се отнася до евентуалния конфликт на интереси, смятам, че е изключително важно да отбележим, че в държавите членки има различно законодателство за обществените бродкастери. В Германия наскоро бе направена една промяна и е съвсем ясно, че този вундфунград е специален орган. Той е независим орган за мониторинг. Той не е сравним с нещо друго, като борт във фирма. Това е изключително важно, за да се направи такова едно разграничение. Ако беше борд, тогава ще ще има конфликт. Например, ако това беше борда на Мерцедес или на Фолксваген. Но това е независим орган, който извършва мониторинг. Неговата цел е да се контролира публичната мисия на този бродкастър, т.е. дали изпълняват мисията си и дали това защитава публичния интерес. Политиците в този независим орган за мониторинг не са мнозинство. в мнозинство са гражданите, които са представени там, така че са несравними нещата. Тъй като е ясно, че имаме известна история на напрежение в комисията, най-добре е сега да работим прозрачно. Това бе ясно казано и трябва да разчитаме на това. Имаме общи становища Надявам се да се стигне до доверие и сътрудничество, тъй като, когато проверих, не виждам конфликт на интереси. Може би за бъдеще ще е добре да видим къде се крие баланса. В този случай обаче трябва да разчитаме на обещанието да работим заедно и да бъдем прозрачни. Благодаря на всички. Мисля, че стигнахме до един дебат, който е правилен, е много прозрачен. Колегата Трупел каза някои неща. Благодаря за поясненията, колеги. Разбирам въпроса на колегата Малтезе. Той е на две нива. От едната страна конфликт на интереси. Аз съм напълно съгласна, Иначе въобще нямаше да работя така. Две причини, за да смятам, че няма конфликт. Няма участие в, в организация, която се занимава с а, управление. Има национални, европейски парламентаристи и представители на лендерите в тази комисия има си независим бюджет, който е съвсем различен от бюджета на телевизията. И това е много важно, за да може да се види дали има конфликт на интереси. Що се отнася до приоритетите, решението, както е винаги с нашите решения, са формални. Имаме съответни групи, имаме съдокладчици и днес това ще се обсъди в председателски съвет. Има възможност да изберем такива. Що се отнася до докладчиците, бе решено, че има две групи НП и СНД. В крайна сметка групите го решават това и групите съответно са го решили. Тези решения са част от групите. Виж сега, извинявай, че те прекъсвам, но това няма нищо общо. Никой не го обсъжда това. Не. Ние не сме избирали имена, избрали сме групи. И никой не обсъжда това. Никой не казва, че социалистите така са решили. Не, аз стигах, сега да стигна до това. Просто започнах от по-далеч. Исках просто да разкажа всичко по колегиален начин. Има колегиалност и сред групите, защото това е ясно решено. Трябва да се обърне внимание на този въпрос, както каза колегата Малтезе. И аз, скъпо колега Том, винаги, когато е възможно да има географски баланс, го правя. Сега обаче групите, политическите, свободно са решили така да изберат своите представители, защото колегите са компетентни, имат важна роля и затова самите те и ние самите казваме, че най-добрият начин да се даде максимално отваряне и географско, и политическо, и прозрачно, що се отнася до заинтересованите страни и метода на работа и максималното участие, което е гарантирано и случаите от публичен характер, които ще бъдат организирани като срещи. Три срещи са предвидени. И чертаменте ла леалта политика и персонале, che loro Защото а, колегите имат своята политическа отговорност а, и благодарение на всички, всички вече знаем, както се каза и от Петра, и от Сабин, че всички сме обвързани. Ние сме представители на гражданите, европейските граждани, а не само на тези, които са ни избрали, а на всички граждани. Това мога да ви го потвърдя. Трябва да бъдем любезни и пред гостите. Нека да продължим с дебата. Много се извинявам пред вас, но е хубаво всичко това да бъде ясно на всички нива на институциите. Мисля, че няма други искания за вземане на думата. И сега, а не иска господин Граматикакис и след това ще кажа няколко думи, преди да ви дам на вас думата. Ево намиза Кирия, Πρόεδρος, ότι είναι πολύ σωστά αυτά που είπατε και δεν θα έπαιρνα το λόγο Казахте някои неща, не искам да се намесвам, но виждам друга тук пречка и друга заплаха. Казвам го и на Сабине, и на Петра. Мисля за моралната им стойност. Има тук, крие се риск. Постоянно да живееш под заплахата на някаква заплаха. Има много хора, които ни окалват в интернет. Но голямата връзка е да не, голямата опасност е да не скъсаме връзката с реалността. Каквото и становище да обсъждаме, каквато и тема да обсъждаме тук, ако има някакви интереси, може да са глупости, но някой да твърди, че са интереси от какъвто и да е характер, ние самите, според мен, биваме поставени под въпрос. Нашия морал се поставя под въпрос. Така че ми се иска да се спре до тук този дебат. Повече да не говорим за това. Страхувам се обаче, че и в бъдеще ще се срещаме с подобни дебати. Аз съм напълно убеден, че колегите са честни и на Петра, и на Сабина вярвам напълно. И двете много добре знаят, че не могат да се изказват в някаква такава позиция. Аз съм председател на Отра Лирика в Гърция. Ако ми кажете, а, извинете, на операта а, в а, Гърция, ако ми кажете, че операта тук се набърква, аз веднага ще подам оставката. Да, днес е ден на операта, а, всички обичаме и Верди, и Шуман, а, но не, нека да не бъдем пристрастни, кого повече харесваме. А, давам думата, тъй като ще приключим темата. Разбира се, аз смятам, че естествено трябва да бъдем много прозрачни, но това трябва да се прави и в пресата. Когато някой каже нещо, трябва да го аргументира. Аз съм журналистка, професионалистка, те трябва да спазват също журналистическата етика. И сега ви моля наистина да си обсъждаме тази важна директива за аудиовизуалните услуги съвсем свободно, е, максимално свободно и щедро и реципрочно и в е, климат на колегиалност. Аз искам да кажа само две неща, е, по които искам да се задълбоча. Всички докладчици, докладчици в сянка, колегите говориха за това. Мисля, че всички теми бяха включени, засегнати. Искам да разбера въпроса за гъвкавостта и рекламата. Нужен е баланс на ресурсите. За мен нещо много важно, както каза и колегата, това ще бъде много важно, да се отиде малко по-надълбоко. Много е важен факта, платформите а, за видео on demand или при поискване да участват по-активно и да не бъдат паразити, както в момента са, защото в крайна сметка те продават, не ги дават и всъщност рекламират и продават. Те трябва да допринесат или пряко, или непряко за производството на европейски творби. Това е много важно според мен. А, що се отнася до рекламата, така наречената гъвкавост? Хубаво е да говорим по-задълбочено и по-ясно тук. Какви са тези дерогации, какво се има предвид? Наистина в текста е написано нещо, пише, че са изключени от а, по-сериозните случаи. Определени са изключени, например, програми, където гледат, които са гледани най-вече от малки деца. Не е ясно това. трябва да се задълбочи. Има регламентация, но така се губи публика. След това объркване или между рекламата, която е извън контекста, и спонсоризацията, примерно, нещо, спонсора на едно предаване, то е част от самото предаване, това не е отделна реклама. Има и скрита реклама, недиректна реклама или включена в контекста. Искам да попитам дали ще се остави пълна откритост и отвореност или нещо по-стриктно ще напишем тук, тъй като това превръща отделните програми в огромни реклами. Още един въпрос имам и той е свързан с продуктите на платформите. Говоря за YouTube и за други, произведени от самите потребители. Да, има по-голяма защита за деца и юноши срещу слово на омразата и така нататък, но е нужна по-голяма отговорност, когато се организира съдържанието т.е. редакторите на тези платформи трябва да имат по-конкретни норми да носят отговорност. Не само по носенето на отговорност по директивата за електронната търговия. Е, веднага давам думата на вас. Пирли реплика, um, Да, благодаря ви много, госпожо председател. Благодаря и на всички изказали се. Имаше няколко въпроса. Ще се опитам да отговоря на е, повечето. Три или четири особено важни са. Първият въпрос е, е, така се чу в изказване на доста изказали се разграничението между линеарно и нелинеарно, какво става при смесване на двете Мисля, че на този етап е трудно да ги хармонизираме напълно, защото, както казах, е, има еволюция, нещата се променят. Но въпреки това бизнес моделите продължават да са ем, разнообразни по едни и същи въпроси. И трябва да не забравяме как е, искаме да постигнем целта си предвид тези различни бизнес модели. Е, има е, така, от това, което чух, широко се споделят целите в това отношение. Въпрос обаче как да работим с законодателството законодателството по отношение на отделните бизнес модели. Поставихте въпроса за рекламите и защо не сме и е, е разширили правилото за търговските съобщения е, е, и тук. Сега не директивата за нелоялните търговски практики. Между впрочем, между впрочем комисията излезе с насоки за нейното прилагане наскоро. Очевидно има много саморегулиране в тази област и проучванията да показват, че това е ефективно. Може да се дискутира въпроса, по въпроса, но това е нашата отправна точка, затова не сме предложили нищо конкретно. По квотите и съдържанието. Важно е да се има предвид, че за видеото при поискване има два аспекта. Едното е, е в нашето предложение. Едното е 20% квота, другото е видимостта на, на европейското съдържание. Значи важното е видимостта, а, е, така из, изявата. Е, споменахте е, платформите, видеоплатформите, няколко е, от изказалите се го споменаха. Е, тук е, нещата са различни в зависимост от е, съдържанието, генерирано от потребителите, което се приветства. Предвид е, е това, че няма от, е, редакторска отговорност за това съдържание. Много трудно е да налагаме квоти в е, това отношение, но разбира се, е, въпросът подлежи на дискусия. Нещо, на което искам да подчертая, е, все продължаваме да настояваме за пълна прозрачност. Мисля, че госпожа Тункън го споменава връзка с е, позициониране на продуктите. Важно е обаче да се да има индикация за това. Също и при рекламите. т.е. чрез е, е, прозрачността, надяваме се да постигнем целите, които си поставяме. Втория въпрос е, беше взаимовръзката с, за взаимовръзката с директивата за електронната търговия. И тук е, трябва да отчетем факта, че бизнес моделите в двата случая са различни. Не смятаме, че трябва да се промени режима на отговорност. Е, трябва да направим е, подаващите съдържания по-отговорни, да има съответно правна санкция, но да не променим съдържанието, отговорността за съдържание като такова, защото до голяма степен то е генерирано от самите потребители. Сега казахте, че е, потребителите не са доволни от е, това, което става, значи те имат право на, на, е, да търсят правата си. Значи е, повече отговорност, да, но е, не по посока на наказателна отговорност. Третия въпрос, е, засегнат от вас, беше за достъпността. Продължението на комисията е в съответствие с това, което сме предложили в акта за достъпност, защото и това е в е, член 7 на директивата в момента. Даваме си сметка за политическото значение на този въпрос, което е много голямо. И ако излезе, че по една или друга причина е, това въпрос не може да бъде решен в е, акта за достъпност, ще трябва вече да е, преговаряме е, по въпроса, за да сме сигурни, че тази директива го решава. Е, ако се окаже, че наистина е, се налага в е, в е, процеса на преговорите да го проявим, ще го направим. И накрая въпроса за откриваемостта и, и е, цялост на сигнала. Е, на е, точка 8 дава възможност държавите членки да поемат, да предприемат действия в това отношение. Много трудно беше за комисията, доста е, така раздразнихме правната служба с това си искане, но понеже разбираме колко е важно политическото значение за тази комисия, е, го направихме. Въпросът е, че задължението се отнася до доставчиците и на не аудиовизуално съдържание. Попада извън тази обхвата на тази директива, затова правната служба не беше особено доволна. Но предвид нашите правни ограничения, ние го направихме по единната и целостта на сигнала, дали това е, е инструмента, който трябва да решава този въпрос. Ние разбираме е, какъв е проблема, но е, още повече в сравнение с е, откриваемостта се питаме дали това е, е мястото да се решава този въпрос. Благодаря ви за е, този разговор. Сега въпросът опира до доверието в комисията, парламента и съвета, а именно да се придвижим бързо и да насърчим комисията да продължи да дискутира по същество, за да напреднем. Благодаря. Благодаря. Безкрайно ви благодаря за този първи обмен на информация. Това е първата ни среща с представители на комисията. Със сигурност ще има и други. Нашата комисия е активна и желая наистина да се задълбочи по същество, защото това е стратегически важен въпрос. това е един от стълбовете на нашата цифрова стратегия, защото засяга пряко културното съдържание, многообразието в културата, но също така и вниманието, което трябва да обърнем към европейската продукция и към обращението, движението на културната продукция в Европа. Като разбира се, се опитваме през цялото време да правим разграничение между онлайн съдържанието и не онлайн съдържанието. И трябва да следим за спазването на правилата, когато става въпрос за едното или другото. И трябва да продължим битката срещу е, словото на омразата, особено сред е, младите. Така че ще продължим да работим за това, да подобряваме това, което можем да подобрим. Така или иначе в един момент е, парламентарният график ще си каже думата и ние ще е, трябва да приключим работа. Искаме от нашите докладчици и съдокладчици и докладчици в Сянка да си сътрудничат по всички тези въпроси, за които говорихме. Благодаря ви, че бяхте тук. Дискусията може би беше малко прекалено дълга и може би прекалено бурна, но така е винаги, когато става въпрос за обществено важни въпроси. за това още веднъж благодаря на комисията за присъствието. <laughs> Bene, ora inviterei subito, perché siamo in leggero ritardo, Малко закъсняваме, сега имам удоволствието да поканя тук следващите ни гости. Моля, заповядайте тук. Е, И така, Моля ви отново заемете местата си и моля за тишина, за да можем да се съсредоточим по следващата тема. Please. Моля ви за малко тишина. Моля, заемете местата си. Sorry. Allora, uh, I would like that some colleagues uh, uh stay here because it's very interest for us. Uh, ще бъде много интересна темата. Моля ви, останете. Ще говорим по конвенцията на ЮНЕСКО за културното многообразие. Е, за нас е голямо удоволствие, че тук е представител на ЮНЕСКО Франческо Бендарини и Даниел Клиш. Става дума за един важен случай. В крайна сметка много е... Беше натоварен тази сутрин. Гласувахме, имаше изказвания, е, много важни дебати. Имаме възможност обаче да говорим по тази тема. Много ви благодаря, че сте тук. Много добре знаем, че ЮНЕСКО е много важен. Тези две години се срещахме с ЮНЕСКО многократно е, в комисията ни и по-специално генералния секретар, госпожа Бокова, имаме сега заместник-председател е, и се радваме на тази възможност да обсъдим една от най-важните конвенции на ЮНЕСКО, тази от 2005 година, 140 държави са подписали, ратифицирана и от Европейския съюз като цяло и това е много важно. Имаме правно основание в учредителния договор e за задълженията, които проистичат. Ще кажа само две думи attiva eh, convenzione è una convenzione che vede appunto una, eh, diciamo, per la prima volta un... За първи път е, в тази конвенция се говори за глобалното прилагане. А, това е един сигнал, който показва а, е, колко е важно това за държавите членки и тези четири цели, които сте посочили, да се види как се прилага от държавите членки, но и от Европа. Има четири цели, устойчиви системи за управление на културата сред тях, много европейски правителства. След една криза на ресурсите, е, мислят повече, поне в някои държави, поне в моята. Моята страна инвестира в културата, но тази комисия а, даде зелена светлина на един доклад за един общ подход към управление на наследството и в публичен и в частен смят. След това мобилността на артистите, след това интегриране на културата в, културата в устойчивото развитие и основните права. Правата, културните права са основна част от тези права, както и достъпа до култура, активното участие и познаването на наследството. Няма да говоря много, защото няма ограничено време. Искам да кажа, че а, имаме огромен интерес а, постоянно да поддържаме връзка с вас. Този парламент направи един пилотен проект, който е свързан с ЮНЕСКО и който е финансиран от 2000 от 16-та година, ние го предлагаме и за 2017 аз го предложих всъщност, е, защото дава една възможност да се подсилят връзките, мрежата, е, добрите практики на управлението на ЮНЕСКО. Също така парламентарната ни комисия е, има общи задължения, подобно на вас, по опазване на културното наследство. Искам да спомена сините каски, защото трябва да се борим срещу разрушаването. Италия изпрати сини каски на ЮНЕСКО, например. Моята страна искаме да имаме една директива за вноса на културни обекти защото Европа е, се случва и това. Не искам да крада от времето ви, веднага ще дам думата, защото имаме половин час някъде. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на вас и на комисията за това, че ни поканихте с колегата Даниел Клиш е, е, да представим е, този доклад пред вас Както току-що казахте, това е част от една текуща операция на много фронтове. Е, е, ЮНЕСКО е, разработи много гъста мрежа на обмен, за обмен, на която се надяваме да продължи да действа и в бъдеще. Доклада, който ще ви представим накратко е тази е, книга, която, от която надявам се имате екземпляри и вие след това ще оставя и аз копия в секретарията. В е, мрежата, в веба е, е, съществува текста, малко по-збита форма. Благодарение на шведското правителство и шведската разви... агенция за международно развитие в голяма степен помогнаха за издаването на този доклад. Този доклад разглежда една сфера на сътрудничество, която е от особено значение. Във всъщност ние имаме общи задачи, обща програма в, е, е, по това, в това отношение защита на култу, културното изразяване. И е, тази конвенция 35 държави се е подписали. Е, и Европейския съюз, но никоя държава членка не го е направила. Ние. Но това многообразие на подписалите дава възможност да я прилагаме по-широко. Е, проектите ни са подкрепени от Европейския съюз, така наречения проект EU е, UNESCO Project Facility, фонд за проекти е, съвместни между Европейския съюз и, и ЮНЕСКО за в който има е, една значителна сума за е, оформяне на обществената политика в това отношение. Резултатът е много важен. Бихме искали да продължим това сътрудничество. Разбира се, ние го правим и като част от е, ежедневното прилагане на конвенцията. Всякаква помощ ще ни бъде е, добре дошла. Въпросът не опира само до финанси, а и до политика. И факта, че Европейския съюз подкрепя тази конвенция е, може би, основната причина, поради която успяваме много бързо да приложим и да ратифицираме, е, успяхме всъщност да ратифицираме тази е, е, конвенция в по-малко 10 години, близо 44 държави държави са я е, е, подписали. Е, разбира се, ние не сме доволни от това. Искаме да бъде подписана от всички, но е, очакваме го да се случи. Така че става дума за международна политика и международни отношения ако е, огледаме е, положението е, в света, ще видим, че много държави вече имат държавна политика по отношение на културата, творческата дейност, именно поради действия и подкрепата на Европейския съюз. Този глобален доклад е за пръв път поставя ударението е, върху е, въпросите, които разглеждаме. Е, последните 10 години от приемането на тази конвенция, културният пейзаж в света се промени драматично е, появиха се интернет гиганти, е, системата на социалните мрежи просто се взриви, е, цифровите средства промениха изцяло панорамата. Няма да навлизам в видовете съдържание, защото току-що го обсъждахте. Така че бихме искали да играем роля в този нов свят. Доклада разглежда е, развитието на нещата в последните 10 години е, и посочва трудности, слабости в системата, е, посочва и най-добри практики, новаторски политики и подходи които се опитват да, е, така, да е, впрегнат е, силите на тази революция. Нещо, което никак не е лесно, както знаете, тъй като много трудно е да се премери ефекта на всичко това. И накрая бихме искали тази нова политика да е напълно представена в новата стратегическа програма на Обединените нации за е, до 30 година и ние полагаме наистина огромно усилие да привнесем културния елемент в тази стратегия до 2030. Мисля, че добре сме представени. Представен е, е тя в много сфери, но е, резултатите те предстоят. Едния ще дойде чрез е, програмата за градската среда Там е, въпросът е отчетен е, много задълбочено и ние сме доволни от резултата. Тази конвенция е, си поставя най-разнообразни цели. Аз обаче ще спра вниманието ви на четири от тях. Как как конвенцията се опитва да въведе политически изменения в дадена страна, доколко е, ефективно се прилагат тези политики и как е, тази политика, културната политика води до подобрение е, по отношение културното изразяване и накрая дали това е допринесло за човешкото развитие най-общо. Това са официалните четири цели на конвенцията, е, устойчиви системи на управление на културата, което означава създаване на национална политика за е, разпространяване и улесняване достъпа до културата. Втората е балансиран поток от културни услуги и стоки. Е, мобилността на творците също е важен въпрос, труден, но е, важен. Без него целите не са непостижими. И трето да се интегрира културата в рамките за устойчиво развитие. за да се превърне, за да, да придобие стратегическо изменение а, културата като част от а, нашето развитие, това е, трябва да, да се случи. И въпросът за правата на човека ще се върна към а, тази важна тема. А, след малко няма разнообразие културно без а, зачитане правата на човека и тяхното е, раз, така, отстояване като основно, основно правото на, на израз, разбира се. Е, като подраздел на това е социалните и економически, социалните и економически права на творците. За целта ние сме се опитали да, да е, организираме тези основни цели чрез е, една нова система на показатели, което е доста сложно и струва доста усилие. Имаме някакъв първоначален е, комплект е, показатели, но трябва да се доразвиват и да инвестираме много в бъдеще, за да се подобри системата, за да демонстрираме на практика е, и по измерим начин ефективността на конвенцията. Няма да навлизам в тази подробна графика, твърде е сложно, както виждате, но е, подхода ни е, е стъпваме върху четирите цели и ги разбиваме, разработваме, е, но по същество на следващия етап ще можем да оценим ефективността на тези показатели и в краткосрочен план, след няколко години, това ще стане водещ процедура, водеща процедура за оценка глобално и национално на културно наследство, културната политика във всички области. Надявам се. Но това е сериозно предизвикателство и задача и е, ще се радваме на всяка възможна подкрепа. Този доклад е от 2015 вече готвим е, и доклада за 2017, понеже го правим в двугодишен цикъл. По отношение на отделните цели, какво, на какво се натъкваме в доклада и е, при първоначална оценка. Първата, е, първата цел, устойчивата система на управление, която трябва да е прозрачна е, и с широко участие. Резултатите са следните. Новата, нови културни политики и стратегия са приети. Това е резултат от последните пет години от тази конвенция. Също време обаче няма система за съответната оценка и проследяване подобряване на тези показатели. Пъс, пъс, след това наблюдаваме е, ролята на, на гражданското общество като контролер е, все още недостатъчно е, развита и се надяваме да тя се връзката между гражданското общество и е, тези цели управлението на културата да се засили. И накрая недостатък на достоверни данни и информация. Втората цел е, това е да се насърчава потока на културни стоки и услуги. Трябва да признаем, че тук ни предстои много път преди да имаме баланс, баланс между културни услуги и стоки, защото системата в глобален мащаб се разраства. Може би най-бързо разрастващата се индустрия в света е това но ако погледнете разпространението, ще видите, ако извадим от схемата Китай и Индия, 30% от целия поток отива към развиващите се страни, доста недостатъчно представени са очевидно, но тук фактор, важен фактор е и визовата политика, това е важно, средство за насърчаване на, на движението на творци в е, различни е, е, посоки от север на юг, предимно новите търговски спогодби също. Европа играе важна роля в това отношение. Това е област, е, която изисква много развитие в бъдеще. Е, третата цел, е, това е интеграция в културното и устойчиво, да се интегрира културата в устойчивото развитие и рамките на устойчиво развитие. Това ще се отрази, надяваме се, на националните планове, но сме далеч от тази цел. В финансово отношение се забелязва ограничение през последните години върху цялостната сума за помощ за развитие от 8 до 2% е спаднало, доста се губи. И е, както забелязахте, културата, е, в държавните политики, културата е първият отрасъл, от който се правят е, съкрещени економии. Това трябва да променим. И последната цел Въпросът тук е много сериозен. Е, правата, правото на израз, е, на изразяване е, в всички държави в света има нарушения и нападения. 200 няколко нападения срещу в 72 държави членки има върху върху е, творци е, и в не по-малко има е, цензура, преследване и дори убийства. Е, ограниченията на творческите свободи и е, свободата на избор също води до сериозни културни и економически загуби. Положението на това отношение е никак не е добро и се влушава по отношение равнопоставеността между мъже и жени, жените са много слабо представени в редица професии е, и професии и тук трябва също да, на това трябва да обърнем допълнително внимание. И в опит да е, сега някои от основните препоръки по доклада. Първо, последните 10 години забелязваме нови е, сфери на дейност, които трябва да огледаме и да включим в работата по конвенцията. Някои от тях, защото в противен случай културното разнообразие няма да бъде отразено и защитено. Например, е, медиите, публичните е, медии и цифровите технологии. Тук е, наистина трябва да, да, да включим и тях в е, действието на конвенцията, под действието на конвенцията, защото ако не го направим, просто не, не, трябва да включим комуникационните политика, електронна търговия, за да се постигнат пълно, напълно целите на конвенцията. Втората сфера е потока на културни стоки и услуги. Има и ясни е, факти, които, че е, някои страни трябва да въведат преференциални е, мерки, за да насърчат мобилността на, на творците и, и потока на услуги. Е, сега стратегията за устойчиво развитие културата трябва да вземе централно място. Вие споменахте, че това е средство за помиряване, развитие на е, мирните общества, мирното общество е, и накрая да се насърчава ролята на жените, защото те са най-важните е, генератори на съдържание и трябва да бъдат в фокуса на вниманието. За да продължим е, мониторинга, ние въведахме система, която се нарича 4 е, годишни периодични доклади. Извинявам се за сложното название. Това ни е основният източник на информация. Това е възоснова, става възоснова на доклади от държавите и отчети на държавите членки, които се качват на вебсайт. В този, в този пръв цикъл на проследяване набелязваме, че са така интересни явления. Ще спомена няколко от тях, защото са важни за ваш, и, е, вас. Първа Европейската програма за 2007, две години след конвенцията е, е, е, е, идва тя и е, напълно съответства на нейните е, цели. Е, е, е човешки свободи и е, права е, културата като катализатор на е, такива дейности и основната роля на културата в международните отношения на Европейския съюз. Това беше важна първа стъпка. След това всички протоколи за културно сътрудничество, които е подписвала, е, подписвала Европейския съюз. Грузия, Молдова, Украина, е, Калифорния, Штатите, Южна Америка. Е, тези е, спогодби са много важни, трябва да насърчаваме този вид работа, защото това е важен начин да се е, работи по тези въпроси, засилва е, и действието на конвенцията и културната политика. Цифровата програма за Европа 2010 година целта беше да се насърчи европейската економика чрез устойчиви ползи от цифровия единен пазар и устойчивото управление и географското, и за географско сътрудничество. Е, по този начин се постига целта за е, култура за устойчиво развитие. От тогава насам е, вече Европа е осъществила втория цикъл от културна политика, програмата Европа. Заглавието е многозначително и като депутати вие е, имате да играете много важна роля в е, е, тези процеси. Имаме член 16 от конвенцията, който, който е, спецификата на, на е, културните стоки и е, 21 член също за международните консултации и координация, е, който е също важен, който дава възможност държавите членки да участват е, и да представят е, целите на конвенцията на други международни форуми. Това са механизмите и аз използвам повода да благодаря, да ви благодаря за ролята, която Европа играе в това отношение мисля, че резултатите са на лице, те се е, виждат, е, нови, нови политики, ново законодателство в много държави членки. Но разбира се, вие като парламентаристи можете да направите още много няма да засягам въпроса за бюджета въобще, защото е, очевидно, че е, вие сте тези, които го управляват, но е, законодателството, допълване, поправене съществуващите закони, които отразяват е, принципите на конвенцията, дори политическите дискусии, дебати, дебати по културната политика са много важни. Важно е във всички политически дебати да, да се прокрадва и е, темата е, култура макс, максимална степен, разбира се, е, и разпространяването на правните текстове на, коми, на конвенцията е, в на повече езици, за да се разбираем. Така че Европейския парламент може да играе важна роля като катализатор е, за е, засилване видимостта на тази конвенция. Ние ще си вършим работата, естествено, като помагаме на правителствата да събират данни, информация, То се разбира от само себе си. Ние сме е, проектирали ни модули за обучение, е, което вече в зависимост от капацитет на държавите членки да се подобрява качеството на тяхната политика, е, отчетността и предоставяме финансова подкрепа чрез е, наши фондове и други фондове, които, е, до които набираме. Този доклад е, е публикуван е, декември 2015 година и вече виждаме, че той насърчава е, правителства да е, въведат, е, да излезат с планове за културна политика. Индонезия, Южна Африка и други вече са го, са го направили. Използваме тези 4 годишни доклади, за да отчитаме информацията. Второто издание на доклада ще бъде втората половина на следващата година. Надявам се да, го, да работим по него заедно и да го представим пак заедно. В заключение отново искам да благодаря на вас, на комисията за подкрепата ви. Е, ние тук с е, колегата е, Клиш сме на ваше разположение, ако имате въпроси. Благодаря за поясненията. Благодаря ви, тъй като това е първия глобален доклад на културната политика на ЮНЕСКО. Благодаря и за сътрудничеството. Много е интересно нашето сътрудничество последните години. Може да разчитате на нас. Продължавам на италиански. Има ли колеги, които искат да се изкажат? Хелга Трюпел. Благодаря ти, Силвия. Благодаря за представянето. Говорихте за преференциално третиране на културата по международните аудиовизуални договори. Преговорите по ТИТИП САЩ не ратифицира конвенцията на ЮНЕСКО. Канада обаче ратифицира. Какво мислите за ЦИТА и културата и тази конвенция? Имали ли сте връзка с преговорния екип по тези договори? Обръщали ли са се към вас за съвет? Има ли връзка изобщо, тъй като ние сме ратифицирали договора? Има ли връзка между преговарящия екип на комисията и вас? Благодаря. Много беше важно това. Ще съберем въпросите. Други? Няма. Нека да видим дали. Нека да почакаме и аз, докато чакаме, ще кажа няколко неща. Комисията по насока на Европейския парламент изпрати това важно съобщение новата културна европейска дипломация, така я наричаме най-общо. Културата трябва да бъде по в центъра на международните отношения – Говорихме за сътрудничеството с ЮНЕСКО, тази нова стратегия. Това е една стратегия за мир. Може да започнем с Евро Средиземноморието и вашето участие в тази нова. Тя не е нова, но е по-холистична и цялостна като подход на Могерини, като върховен представител и заедно с комисаря за образованието и културата и връзки и комисаря, който отговаря за съседните ни страни. Нападанията, нападанията и атаките срещу артисти и свободата на изразяване. Това е много важно. Говорили сме с политическите групи, ще имаме дебат и по темата свобода за изразяване, на изразяване и за журналистите и за медиите. Тази тема трябва да бъде задълбочена. В доклада има данни, като комисия по култура трябва да занимавам с това, тъй като е важно. Сега за мобилността. Наистина е вярно, че системата с визите ограничи възможностите макар че в Европа за артистите има нещо по-специално, като внимание, що се отнася до турнетата, които могат да правят. Но артистите от трети страни вече срещат проблеми. Макар, че напоследък имаме една директива, която бе одобрена от парламента, която предвижда за научно-изследователи. Това всъщност е друг, друга сфера, но все пак студенти, научно-изследователски работници, дава възможност да пътуват в Европа, това да са хора от трети страни, с един по-лесен достъп. Но според мен тази тема си остава интересна тема. Също ми се струва интересна вашето внимание върху културните показатели. Ние се обърнахме към а, дирекцията и трябва да се занимаят най-вече с тези културни показатели, индикатори, защото винаги се урязва културата, все едно културата е лукс. Имаме една фраза, в която на италиански говорим как едва ли не се маха тластината от животното, което огояваш. Това е социално новаторство и ам, значимостта на този сектор. Тази тема ни е много скъпа, много при сърце. Искаме да си сътрудничим, тъй като в рамките на Креативна Европа поискахме точно това. Работа по този въпрос. Сътрудничество в този план ще бъде много интересно. Няма да казвам друго, за да не губя време. И ви оставям тези малки минути към края, за да може да ми отговорите. Благодаря, госпожо председател. Искам първо да отговоря на въпроса за търговията. Много е важен. Стратегически въпрос е това. И ако не управляваме политиката по този въпрос, то останалата част няма да струва за нищо. Да, наистина САЩ не са страна по тази конвенция. Даже те бяха против конвенцията, когато тя бе създадена. Те гласуваха против нея. Това не означава, че не наблюдават конвенцията, но точно обратното. Наблюдават я. Тъй като има огромни интереси тук. В момента конвенцията не се е обсъждала, когато се обсъждат големи търговски споразумения. Държавите членки обаче решиха да я включат, така че идната година ще разработим една програма за търговски преговори. За 17-та година е предвидено това. Сега вече има критична маса по тази конвенция и държавите членки са разбрали, че това е много силен инструмент за водене на преговори и за вкарването на тези принципи в търговските преговори. Имаме нужда от подкрепата на държавите. Членки не можем много да правим сами. ЮНЕСКО се разглежда често като супермен, който може да се намеси. Ние не представляваме нищо без държавите членки. Имаме нужда от тях supporting the Convention. Canada is a welcome, of course, uh, in order to bring this, this principle, the principles, you know... Това са принципи, които са много важни. Те отразяват нашите идеали, идеали, които се подкрепят от всички. Когато говорим за свободата на изразяване, всеки подкрепя тази свобода. Въпросът е как това да се експлицира в, в търговските споразумения. Така че навлизаме и в тази сфера. Не е лесно, казвам го, тъй като това са наистина големи интереси, които са заложени тук, но зная, че конвенцията, която сега е много силна и ви е много подкрепена, може да бъде важен инструмент за насочване на преговорите към цели, които са общи за всички ни. Що се отнася до вашия въпрос, госпожо председател, Участваме в голямата част от дейностите, част от тях са свързани с конвенцията, други са свързани с други. Преди няколко дни сигурно сте забелязали, у нас организирана много важна конференция на 9-10 юни беше това. Ставаше дума за нападенията срещу културата. Много бе важна тази конференция, тъй като обсъдихме точно това как да защитим културата в кризисни зони. Не задължително конфликтни зони, например, това може да е природно бедствие или обеднял район, където са се изчерпали ресурсите и се е стигнало до, до, до криза на културата и на инфраструктурата на културата. Госпожа Могерини е, ни изпрати много важно послание, което представлява новата европейска политика. Чудо е, че сега има европейска политика, фокусирана върху културата. На 8 юни се излезе с тази политика и смятам, че това е много важна политическа стъпка напред. И ние Мислим, че това наистина ще преориентира много международни политики на Съюза и дори ще отиде отвъд тях. Дори ООН не, не винаги подкрепят толкова, колкото трябва културната политика, така че за нас това е огромна стъпка напред. Направо скок напред. Скок, огромен скок напред course, and around this we can develop many, many other policies that have to do with protection. И много други политики са включени тук. Защита, търговски преговори, рамки. Има и политики, но има и инициативи за улесняване на този процес и ние ги подкрепяме, както и много други неща, включително и това, което казахте, културните показатели. Това е бъдеща работа в едните години и ние с удоволствие ще увеличим сътрудничеството с Европейския парламент в тази толкова важна сфера. Благодаря. Искам само да припомня, че имам нужда от вас, тъй като аз съм докладчик по съобщението точно за тази дипломация и аз ще работя по това, така че се надявам да работя с ваша помощ и заедно а, трябва да кажа, че сме изправени пред един друг терен на сътрудничество. Както вие знаете, успяхме 2018 година да я направим годината на културното наследство. Така че това е друга, друго поле, на което можем да работим заедно. Много ви благодаря, много ви благодаря за този важен документ, който ни оставихте, за този доклад. И, а, ето, да. И също за този друг документ, който ще дам на всички вие, ако някой ми го поиска, разбира се. На секретарията ще го оставя. Инвестиране в културата за устойчиво развитие. Да, то е резултат от това. Да. И ние ще имаме възможност, е, заедно с Комисията по индустрия, да излезем с доклад, свързан с креативната индустрия в Европа. Така че работим по всички фронтове. А, ние се занимаваме точно срещу, с борба срещу тези нападения, срещу културното наследство. Темата за артистите, свободното артистично изразяване, хората, които създават, субектите, които са обект на атака, всъщност а, изискват вниманието ни, трябва да се работи по тази тема. Много ви благодаря, а, успех във вашата работа и на вас, и на вас, госпожо, благодаря. Con questo, scusate, abbiamo finito la... И с това изчерпахме сутрешното ни заседание. Ще се видим в 15 часа. Имаме като първа точка след обяд комисаря Наврачич по темата della, Всъщност обмен на становища за ново послание за Европа. И след това размен, обмен на становища с господин Такола и докладчите в Сянка за политиката в спорта. И така ще се представи едно изследване за двойната кариера в спорта тази тема ще бъде много интересна. Надявам се да присъстват всички колеги днес след обяд. Много ви моля да дойдете до вижте.